Good afternoon, everybody. I think we'll make a start, um, even though we have a very select gathering. Можем да започнем. Все още не всички са в залата, но за нас е, е наистина голямо удоволствие, че днес можем да работим в тази голяма зала. Почти не мога да различавам лицата в кръвдъното на залата, но благодаря на всички присъстващи. Преди да благодаря на заместник-председател Рединг, нека най-напред да приемем дневния ред. Приема се. Искам да напомня на всички, че заседанието се излъчва в интернет. Освен това, трябва да разгледаме и протокола от заседанието. Както знаете, ако до края на заседанието по протокола няма, да, няма бележките, протокола се счита за прият. И така. Очевидно най-важната част от днешното заседание е диалога с комисар Вивиан Рединг, член на комисията отговарящ за правосъдието, основните права и гражданството. Много в тясно сътрудничество работим с вас, госпожо Рединг, както и по-рано, когато вие разглеждахте въпросите свързани с информационното общество и медиите, всички ние много добре познаваме госпожа Рединг и с изключително голям интерес участваме в съвместните заседания. Миналата седмица засимахме един много приятен обяд с координаторите и ръководителите на политическите групи. Надявам се, че днес диалога ще продължи в по-разширен състав. И така, госпожо Радинг, много ви моля, бихте ли ни запознали с бъдещата програма в рамките на структурния диалог, който водим с комисията? Това е обичайна практика. Както казах, ние поддържаме тясна връзка с вас и вашата служители, цялата служба, но разбира се, сега всичко, което кажете, ще бъде излъчено и ще може да се чуе от широката общественост. Много важно е да разгледаме някои основни аспекти, свързани с законодателството в областта на защитата на потребителите и гражданите, защото в нашата комисия ние също бихме желали да проследим развитието в тази област, разбира се, съвместно с вас, госпожо комисар, особено сега, когато през 2014 година. Разбира се, ще имат нови избори за Европейски парламент, но до тогава изключително много искаме да осъществим напредък в тези основни теми. И така, обръщам се към вас, госпожо Радинг. Имате думата за вашето изказване. След това ще можем да зададем въпросите към вас. Госпожа Гала вече е в, записана в списъка на ораторите. Очакваме и други. Имате думата, госпожа. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за поканата. Веднага Искам да се занимая с въпросите, които знам, че представляват интерес за вашата комисия. Защита на потребителите и свързаните с това законодателство. През май миналата година комисията, както знаете, прие амбициозен план за действие в областта на политиката за защита на потребителите до 2020 година. Това беше в отговор на призивите на вашата комисия и доклади прияти от нея, което е много важен принос за нашата работа. Как смятаме да процедираме от тук нататък? Ние искаме да дадем възможност на потребителите да правят информиран избор по този начин ние ще спомогнем за постигането на, на целта за растеж, свързан с ефективно използване на ресурсите. Ние искаме да се приложат на практика добре законодателните разпоредби, свързани с правата на потребителите. Това е задължително. Едва когато конкурентите фирмите, когато фирмите е, се убедят, е, че има санкции за нелоялна конкуренция, можем да е, насърчим развитието на вътрешния пазар. Това е много важно за цифровата революция, която улеснява трансграничната търговия, но дава възможност на търговците да практикуват нелоялни дейности. През, май, през март месец ние ще говорим допълнително за подобряване на правата на потребителите. Директивата за правата на потребителите. Ние сме на етап изпълнение. Това е много важно, защото директивата ще осигури повече права на потребителите. Харменизираният период за оттеглено 14 дни, забраната за предварително зачеркнати грави, графи, забраната за, на такси, свързани с кредитните карти. Това е много важно за потребителите. Необходимо е транспонирането на тези правила да бъде в съответствие с правилата и ще осигуряваме помощ на държавите членки, особено а, чрез специализирани семинари. Също така е много важно потребителите да са напълно наясно със своите права, защото ако не знаят, че имат права, те не вършат никаква работа. Ето защо в е, края на Европейската година на гражданството удивена съм, че в гражданския диалог въпросът е, за правата на потребителите не се повдига. Крайно интересно, ние ще разработим кампания за информиране, за да е, засилим знанията за правата на потребителите в целия Европейски съюз. Целта е и Организация за защита на потребителите и фирмите да участват активно в тази кампания, е, за да можем да се свържем с максимално широк кръг лица. Що се отнася до цифровите приоритети. Знаете, че целта е да се засили доверието на потребителите в цифровите продукти, особено тези, които се продават онлайн или чрез мобилни устройства. Съществуващите разпоредби съществуват, предвиждат такива права Въпросът е до каква степен те се прилагат. Ето защо ние предвиждаме следното публикуване на насоки за информационните изисквания за правоприлагащите органи, разработване на модели за фирмите, за ясно представяне на информацията и засилено прилагане чрез съответните канали Стигам до една точка от дневния ред, която е много важна за вас цифровия единен пазар. Представени са две основни предложения. Първо, общ европей... европейски закон за единни продажби. Отдавам значение на този закон, защото сега в период на затягане на коланите от страна на потребителите и на фирмите. Едните искат да пестят, другите да реализират печалби. Законът за продажбите ще осигури по-силна защита в сравнение с съществуващото законодателство и ще има много по-широк обхват, отколкото съществуващите национални закони. Минимумът ще бъде европейското право във вида, в който съществува днес. Така че това е минималния прак. Ще бъдат създадени особени възможности за цифровия вътрешен пазар. Както знаем, това е особен фактор за растеж и развитие ще се засили доверието в пазара, за да могат и потребителите и малките средни предприятия да, да търгуват възоснова на взаимно доверие. Много се радвам, че вашата комисия миналата година започна да осъществява парламентарен контрол по продължението и се надявам да работя с всички докладчици. Много искам да постигнем реален прогрес до края на годината и съм готова да помогна и на парламента, и на съвета, така че Европейския съюз да постигне конкретни резултати. Знам, че парламентът и особено Комисията по вътрешен пазар иска в крайния текст да има баланс между възможностите за бизнес от една страна и потребителите от друга страна. Също така, много държа да се запази високото ниво на защита на потребителите по време на преговори, така че новото законодателство да бъде привлекателно, привлекателна възможност за фирмите. Ето това е една възможност, която можем да предложим на фирмите и на потребителите. И когато говорим за цифровия вътрешен пазар, разбира се, новите правила за защита на личните данни са от изключително значение, защото те постигат точно това, към което се стреми вашата комисия, а именно отварят вътрешния пазар, създават истински цифров пазар и защитават потребителите, а именно гражданите. Бележим добър напредък, следим дискусиите в Европейския парламент и имаме вяра в ирландското председателство, което иска да насърчи преговорите, за да се постигне общ подход, когато приключи председателството им и бъдат отчитани, четени резултатите през юни на съвета на министра на правосъдието. Радваме се, че все повече се оформят въпроси, по които има съгласие. Що се отнася до архитектурата на реформата, мисля, че тя върви в правилната посока. Мисля, че тази реформа трябва да се запази а, по време на преговорите. От една страна трябва да се съкрати бюрокрацията и да се отвори пазара вместо да има 27 противоречиви реш... режими и 27 разрешителни, да има една нормативна база и едно разрешително. И от друга страна да се приложат на практика предвидените в договора права. Те са предвидени в картата на основните е, свободи във връзка с щит на личните им, да, на личните им данни. Нещата вървят добре и съм благодарна на онези, които се стремят към компромис. Пакетните пътувания. В момента комисията обмисля как да реагира на промените, които настъпват в нашето общество. Знаете, че когато възникнаха пакетните пътувания, хората се свързваха с туристически брек и закупуваха пакет. Сега хората сами си създават свои пакети по интернет. В резултат на това все повече туристи излизат извън обхвата на директивата. Наскоро се срещнах с представители на бизнеса от туристическия сектор, за да обсъдим преглед на законодателството в областта на туризма във връзка с пакетните пътувания. Обръщам сериозно внимание и на това, което казват Организацията за защита на потребителите. На маста са представени три варианта. Първо, модернизация на съществуващото законодателство. Второ, законодателството да се запази в съществуващия вид. Трето, а, отмяната му. Прос... Анализирах резултатите от последната конференция на заинтересованите лица и в края на пролета комисията ще вземе решение. Така че приносът на вашата комисия ще бъде много ценен. Все още не съм взела решение е, и слушвам отделните страни, но до пролета на 2014 година искаме да вземем решение. Директивата за нелоялни търговски практики. Така както е записано в е, Consumer Agenda. Тази година комисията ще излезе с съобщение и доклад с първоначална оценка на изпълнението на тази директива. Ще бъде направен и преглед на изпълнението на директивата. Докладът ще разгледа конкретни въпроси, като приложението на директивата към финансовите услуги, недвижимата собственост, и а, е, продажбите и рекламите. Първите две години след приемането и прилагането на практиката за нелоялните търговски практики сочат, че от нея има полза и за потребителите, и за фирмите. И в този смисъл засили защитата на потребителите и заедно с това защитава потребителите от конкуренти, които не спазват правилата. Необходими са обаче допълнителни усилия, така, щото директивата да реализира пълния си потенциал в областта на защита на правата на потребителите. Това е винаги много важен аспект на изпълнението. Заблуждаващи е, и сравнителни реклами не само потребителите, но и фирмите имат нужда от заблуждаващи пазарни практики. Тук имам предвид предимно МСП, които стават жертва на подобна практика, често когато осъществяват трансгранични сделки. Така че директивата за заблуждаващи сравнителни реклами осигурява нормативна база за защита. Но е, има много основания да смятаме, че има нужда тя да стане по-строга. Комисията излезе съобщение и аз възнамерявам през 2013 да излезем с законодателно предложение. Два ще бъдат приоритетите. Първо, е, правилата, забраняващи определени практики да са по-добре адаптирани към сегашната действителност и второ, по-добра защита срещу заблуждаващи практики в различни сектори. И съм убедена, че ние можем да бъдем полезни в осъществяването на тази реформа. Има още един въпрос, който представлява много важен въпрос приоритет за вас. Става дума правна помощ при трансгранични операции. Все още не е взето решение но аз смятам, че е редно да кажа няколко думи. Основата е директивата за правна помощ от 2003 година. Това е ключов е, инструмент, е, който дава възможност на гражданите да упражнят правото си на достъп до правосъдие в други е, страни. Целта е да се преодолеят основните пречки пред изпълнението на директивата възоснова на констатациите – съдържащи се в доклада на комисията. Благодаря ви и за направените предложения, адресирани и към комисията, и към държавите членки. Знам, че проблемът е един и същ. Гражданите не са запознати със своите права. И това е причината, поради която се връщам към това, което вече казах. Да, ние имаме нужда от информационна кампания обучението на юристите, според мен, е един от основните елементи. Понякога е хубаво да има не само права на потребителите, но и правосъдие, така че обучението на юристите да се осъществява въз основа на програмите за правосъдие и също така да се стимулира альтернативното решаване на споровете, което е много важно в взаимоотношенията между потребителите и фирмите. Определено не е нужно по всички въпроси да се нещата да се отнасят към съда. Но гражданите трябва да е, имат доверие в надежността на системата за альтернативно решаване на споровете. Пред... Има законодателство, то започва да се прилага в държавите членки и когато се провежда информационна кампания, всички тези елементи трябва да бъдат включени. За да мисля, че това излиза извън обхвата на дейностите на вашата комисия, но е хубаво да съберем на едно място всички средства, е, защото гражданите не знаят коя комисия за какво отговаря. Те просто искат нещата да се свършат. Well, thank you very much. Благодаря. Ние сме подготвили един списък от въпроси, които са важни за нас. Но позволете ми първо да благодаря за това, че подчертахте необходимостта от е, запознаване на гражданите с техните права. Те трябва е, да бъдат е, по-добре запознати и да осъзнаят по-добре всички инструменти, които са на разположение на европейско равнище. Това отговаря и на предмета на някои от нашите проекти а и генерална дирекция Маркет пазари вече е подготвила съответните печатни материали и брошури, е, които ще послужат именно за една просветителска кампания сред потребителите. Ще се опитаме, естествено, да е, обхванем тази тема е, в един по-широк аспект и във връзка с нашия доклад по е, политиката за единния пазар. Струва ми се, че вие имате време до 4 часа, госпожо комисар, и е, затова предлагам да процедираме така. Ще изслушваме е, трима колеги, след което ще ви даваме възможност за е, отговор. Е, първи трима е, ще чуем първо, е, след това е, господин Мер, госпожа Вар, господин Шваб, може би господин Рошто. А, да, добре, няма да ви притискаме, но ако а, има нещо, което а, останалите не са засегнали във въпросите и коментарите си, ще ви дадем възможност и на вас. И така, първо а, ще чуем три въпроса, след това три отговора и после ще дадем думата на следващите колеги. А, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за дадените обяснения. Благодаря ви за това, че ни напомнихте, за, че за развитието на цифровия вътрешен пазар е задължително гражданите, които наричаме потребители, разбира се, и имат доверие в всички операции, имат доверие в всички елементи като докладчик по регламента за защита на личните данни в Комисията по правни въпроси, но и като французойка искам да кажа следното. В региона на Париж на 28 февруари се проведе семинар, организиран от Френското социалистическо правителство за е, цифровизацията. Пътната карта, която беше публикувана е, след е, този семинар, предвижда преразглеждане на всичко, което е предвидено за защита на потребителите от гледна точка на защита на личните данни. Дава се, отдава се предпочитание на правата на малолетните, предвидени, предвидени са и нормативни за полицията. И накрая бяха изразени изрично опасения и предполагам, че и вашето име, госпожо комисар, беше споменато, че в резултат на европейският регламент ще има хармонизация, но на по-низко ниво. По-конкретно, що се отнася до хармонизацията на санкциите, които ще отслабят правомощията на националните органи. Това са притесненията, които бяха изразени от френското правителство преди няколко дни. Аз лично се притеснявам от тези страхове и аз бих искала да чуя вашето мнение. Аз мисля, че всяка държава членка трябва да може да привнесе и малко и от своя почерк. Благодаря ви за това, което казахте за дебатите, в, които се водят от други правителства. Не само френското правителство води, а, с, осъществява срещи. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски, защото а, говоря от името на нашият координатор, който днес не може да присъства. А, също време аз съм съдокладчик по общото европейско търговско право. От години е, ние обсъждаме и работим е, по досието защита на потребителите. Европейските граждани би трябвало да стоят в центъра на нашата политическа дейност. Е, по отношение на европейското търговско право, струва ми се, че е, не, то не обещава за сега е, много. Е, действително, предложението на комисията е, дава възможност за твърде много тревога. Е, и най-вече би трябвало да се има предвид оценката на въздействието, което не съвпада очевидно с оценката на въздействие на Европейския парламент. Направени са определени калкулации на основата на едно непредставително проучване на пазара за търговски операции между е, точка Б и С, без да има някакви точни е, данни е, и най-вече пълни данни, които да обхващат не единствено транспортните разходи, но и всичко останало, което се извършва в рамките на трансфера. Е една лоялна конкуренция между търговците на основата на една надежна защита на потребителите би трябвало да бъде доста повече от 0,04-0,07. Европейското търговско право трябва да се опира върху защитата на потребителите. И ето, че се, има достатъчно доказателства за това, че законодателството по отношение на обозначаването и етикетирането на стоките е с твърде спекулативен характер и позволява множество заблуди и измами. Необходими са много по-решителни стъпки в името на защитата на потребителите и създаването на едно е, по-добро търговско право на европейско равнище. Председателят, благодаря ви е, за вашето становище. Госпожа Рапти е, ще получи сега думата, а господин Майер ще е, получи думата при втората, е, втория кръг от въпроси. Благодаря, господин председател, госпожо заместник председател на комисията, госпожо Рединг. Благодаря ви много сърдечно за това, че сте тук днес. Много внимателно изслушахме всичко, което ни казахте в началото. Трябва да призная, че вече съм малко обнадеждена, че ще успеем да се справим с големите предизвикателства пред нас и да отговорим на очакванията на потребителите. Ще спомена директивата за роуминга и която бе очевиден успех и е, всичко това, което вие направихте е, и надявам се ще продължите да правите във връзка с равенството между половете. Е, Подчертавам тази втора тема, тъй като тя е много важна в навечерието на Международния ден на жените. На следващата е, сесия на Европейския парламент ние ще гласуваме е, по механизмите за альтернативно уреждане на споровете. Вие подчертахте колко важен е този е, регламент и се надяваме, че по този начин ще се подобри живота на потребителите. Независимо от е, подобреното законодателство, ще има случаи, в които трудно ще се намира решаване на решение на споровете и е, ще продължат и съдебните спорове. Така че е, тук много важна роля играят колективните искове. Ще напомня за това, че преди две години е, по инициатива на комисията, е, на комисията бяха проведени консултации е, и от страна на потребителите, но и на търговците имаше 18 000 подадени отговори, като на първо място излезе потребността от законодателни действия – и на 2 февруари 2012 година Европейския парламент е, прие резолюция именно в този дух. Надявахме се, че през 2012 година е, съответните действия ще бъдат предприемни, така че колективните искове да придобият един по-реален е, характер в духа на исканото от гражданите. Но това не се случи. Много неща поискаха потребителите е, по време на анкетата във връзка с е, пакетните пътувания, във връзка с новите технологии и така нататък. Е, но преди да започнем е, е, да се надяваме, че хората ще използват информацията, която е на лице в интернет, е, би трябвало да направим една по-активна просветителска кампания, както стана дума за това. И надявам се, че вие ще можете да ми отговорите за всичко това утвърдително. По първия въпрос, свързан с защитата на данните, на личните данни и реформата в тази област. Както казах още в е, встъпителното си експозе, има е, две много важни стъпки от една страна по отношение на търговията няма да има вече 27 е, е, различни законодателства, а ще има едно единно право в това отношение. И е, по този начин ние ще економисаме на фирмите доста средства. Пазарът ще се отвори. Мисля, че е, ще се съгласите с тази логика когато се създаде едно общо право за един континент, вие бихте могли да регулирате по-добре нещата. Но аз реших, че не би трябвало да следваме тази логика, защото националните регулатори познават много добре своите собствени участници на пазара и познават по-добре и психиката на своите граждани и потребители. Така че аз тръгнах по пътя на а, създаването на а, едно гише. Т.е. да дам възможност на националните регулатори да обединят усилията си а, а, на своята територия и а, да бъдат абсолютно независими от индустрията и от правителството. И естествено да е, бъдат оборудвани и екипирани с необходимите познания и техника, за да могат да изпълняват своите задължения. Естествено, националните регулатори е, е, се чувстват насърчени и желаят да ползват добрата практика работната група по член 29 е, е, обсъжда анализите е, във връзка с някои дефицити в бизнеса в последно време, не само в Европа, в целия свят. Но резултата от нашите анализи показаха, че всъщност би трябвало да вървим именно по пътя на единото гише. Е, и обработката е, на документите, на исканията на предприятия, на граждани на едно място. Всеки регулатор ще може независимо и самостоятелно да налага съответни санкции на всяка компания, която не спазва или на всеки гражданин, който не спазва изискванията. 600 хиляди евро е максималният размер на санкциите – да, за някои от участниците на пазара това са древни джобни пари. В бъдеще всички регулатори ще могат да достигнат до налагането на санкции в рамките на 2% от глобалния оборот е, в света. Ако предприятието, ако компанията знае, е, че ще трябва да е, заплаща едни твърде високи санкции, които ще му излязат солено, е, ще се замисли дали ще се опитва да заобикаля е, или да нарушава законодателството. Така по пътя на санкциите, които националните регулатори ще могат да налагат, ние се надяваме, че ще постигнем едно значително подобрение. Е, така че ще постигнем хармонизация по отношение именно на начина на действие на националните регулатори. И а, всъщност а, системата, която ще а, въведем, ще се ориентира по а, възможно най-ефективно и добре работещия национален регулатор в а, Европа. Тоест, ръководим се отново от най-добрата практика на континента. Ето това а, възнамерява комисията да направи. А, що се отнася до общото право на продажбите – аз познавам мнението на госпожа Гебхарт. То не е нищо ново за мен. Но това, което е ново, е, че парламентът направи собствена оценка на въздействието на общото право по отношение на продажбите. И тази парламентарна оценка на въздействието е важна – какво казва тя? Тя казва по един съвсем ясен, категоричен начин, че оценката на въздействието на комисията и оценката на въздействието, предприята от парламента, е твърде ясна и аз знае становището на парламента, но тъй като провеждаме преговори, но сега се вижда, че всъщност оценката на въздействието, предприета по инициатива на парламента, всъщност е доста солидна, казвам го с удоволствие защото а, ние съзнаваме, че съществуват слабости в предложението а, и в а, тази част от законодателството и е хубаво и законодателя да се ангажира с оценката на въздействието. И ето, че комисията Юри в сътрудничество естествено и подпомагана от правната служба на парламента, се опира вече на собствена оценка за въздействието която ще ни помогне да засилим законодателството не само в европейското пространство, имам предвид не единствено държавите членки на Европейския съюз, но изобщо и членките на Европейското економическо пространство, но и а, е, трети страни, нашите съседи. Така че а, е, това ще бъде предимство и за а, е, предприятията, най-вече за малките и средните предприятия, но и за потребителите, за гражданите. А парламентът и съветът ще могат да решат по-лесно проблемите в рамките на консултациите и преговорите, които ще проведат и ще отстранят слабостите в предложението, което комисията е дала. Аз никога не съм имала претенциите да сме идеални във всяко отношение. Госпожа Рапти говори за альтернативното е, разрешаване на споровете, да ще има задължение първо да се потърсят е, е, альтернативни методи за разрешаване на споровете между предприятия, между търговци или потребители и след това вече ще се преминава към е, сезиране на съда. А сега, е, по въпроса за колективните искове. Комисията никога не е искала, не е виждала е, и гледала на исковете единствено като на самоцел. Не, това е част от политиката на Европейския съюз. През 2012 година Комисията предвиди е, определени инициативи в тази област, но не конкретни е, действия. Това, което сме записали в нашата програма за 2012 година, бе, че ще продължим да работим в тази област. И след като е, работихме с е, комисарите Алмуния и Дали, а сега на мястото на господин Дали е, с господин Борш, ще е, имаме предвид естествено и парламентарната резолюция за е, европейския подход към е, колективните искове. И ще трябва много добре да премислим, естествено, законодателните предложения, които ще направим, така че да няма негативно въздействие върху други области от правораздаването, но и да защитим надежно потребителите. Благодаря ви. Благодаря. Надявам се, че ще бъдете кратки следващите въпроси. Остава ни малко време. Господин Майер, Шалдемозе и госпожа Вайла. Господин Майер. Благодаря, господин председател. Скъпа госпожо комисар, оценката на въздействието и констатациите, както на парламентарната комисия, така и на правната служба, са едно. Въпросът е, ще продължаваме ли или няма да правим нищо? Според мен нещата стоят така. Европейския съюз представлява огромен пазар и огромно производство. Ние е, всъщност произвеждаме една четвърт от всичко, което се произвежда като стоки и услуги в света. Е, и ето, че тук в комисията е, за вътрешния пазар установяваме, че вътрешния пазар все още не е, е съвършен, много далеч от съвършенството и не е довършен. Трябва да продължим с европейското право на продажбите, естествено, защото там има много пречки, доста бариери, със сигурност не най-големите и не единствените, но все пак солидни пречки, точно защото е, съществуват 27 държави членки с 27 различни системи. Така че е, след като приемем европейското право за продажбите, е, пазарът ще стане по-отворен, включително и за потребителите всички граждани, 500 милиона са не само производители, не само търговци, но и потребители. Така че ние имаме 500 милиона потребители в Европа и имаме 27 законодателства в държавите членки. И ако се опиташ да влезеш а, в интернет и да проследиш един търговец а, онлайн, ще видиш, че той обикновено продава дори и когато е с много трансграничен характер неговата дейност в 10 държави членки, но не в 27. И ако продава в 10 държави, ще трябва да се справя а, и с а, пречките от езиково естество. 8 да кажем, езика, ще трябва по някакъв начин да се овладяват или да се познават най-малкото, за да работиш успешно. И така, когато си продавач, когато си е, купувач, е, когато си предприемач, е, имаш доста притеснения и трудности именно поради различията в системата. Така че би трябвало всъщност да използваме две понятия купувач и продавач. Независимо от това, че в различните езици на различните държави членки се използват в законодателството различни терми. Но по отношение на така най- естествените потребителски права, мисля, че направихме е, стъпка напред. А що се отнася до е, процесуалните разходи, до разходите за съдебните производства, мисля, че е, също предприехме основните стъпки. Когато обаче с е, правото, с законодателството за договорите за продажби е, създадем, така да се каже, фундамента, е, е, ще трябва да предвидим, разбира се, и е, възможности за различни възможности за спорове. Ще трябва да предвидим и различните е, варианти на налагане на санкции. Но тогава вече ще се наложи да решим и кой ще поема съдебните разноски. И когато попитаме представителите на юридическата професия, правистите, все едно дали са адвокати или съди или нещо друго, те не знаят какво да кажат. Нали, въпросът е съвсем конкретен. Кой ще поема съдебните разноски при трансграничните случаи на правни спорове? Не бива в никакъв случай да разтваряме чадър над една или друга страна и нейните интереси. Трябва да защитим потребителите. Така че следващият ми въпрос е, мисли ли комисията за това как ще осъществи именно тази е, информационна кампания, колкото е възможно по-бързо и по-широко? госпожа Шелде може. Да, сега ще направя нещо по е, коментар, който е по-голям от задаването на въпрос всъщност. Нещо много важно. Гражданите, потребителите трябва да вярват е, на вътрешния пазар, иначе просто няма да участват в него. Спомняте си много добре за наскорошния скандал за конското месо. Така че, добре би било, ако комисията и държавите членки мерки съвместно кажат на потребителите какви са и правата им днес. Освен това, необходимо е да има една централизирана кампания от Европейската комисия, но това не е единствения начин за информиране на потребителите най-добрият начин е да има много стабилни съвети за потребителите на национално ниво, защото именно на това ниво може да се поддържа много добра връзка с потребителите. Освен това, медиите много успешно се справят, когато е необходимо да се разпространят дадени новини. Например, онзи ден стана дума в Фейсбук за правата на пътниците във връзка с акта на Европейския съюз. Много е добре, когато гражданите знаят как могат да използват своите права, какви са те. Но също така важно е, когато има добавена полза на общностно ниво, да си помогнем един на друг между комисията и парламента, наистина, за да можем да информираме потребителите, да знаете къде точно е ползата, добавената полза на общностно ниво. Благодаря ви много за всичко, което правите. Uh, much, Председателя, сега госпожа Вайлер има думата. Ja, yeah, ich kann eigentlich uh... Моят опит показва същото, което каза току-що и Криста. Потребителите желаят да получат е, ясни правила, съвсем ясни указания. Е, в моята страна държахме на така наречената система светофар. А сега настроенията и вижданията се промениха, особено след скандала с канското месо. Е, Предполагам, че комисията и парламентът отново ще се занимаят с темата. И сега ще кажа нещо за сроковете. Ние нямаме много време и комисията няма много време е, за нови инициативи, които да започнат е, да се прилагат, да влязат в действие до края на настоящия легислатурен период. Ако искаме наистина това да стане, то е, още преди Великден предложенията трябва да се поставят на масата. Що се отнася до колективните искове и въпроса на колегата Рапти, вие отговорихте твърде мекичко. Най-вече става дума за това да не само да облегчим потребителите, но и да не даваме възможност за злоупотреба с колективните искове. Но комисията като че ли има предвид а, нещо друго. Затова ще ви попитам, какви са точните срокове за новото европейско законодателство, което би трябвало да гласуваме тук в парламента до края на годината и най-късно следващата година да влезе в сила. Тоест, през пролетта сега вие трябва да поставите на масата вашите предложения. Много отдавна вече е, обещаваме нещо на потребителите, а не го предлагаме. И новия американски закон също е готов. Госпожа Радин, първи въпрос беше за общото европейско право за продажбите отново. Радвам се, че парламентът вижда това предложение на комисията е като полезно средство, независимо кой мандат го разглежда. Това наистина е нещо много важно. По-логично е да се нарича акт за продажбите. Но наистина изключително важно е да се информират гражданите за това, че такова право съществува. И тогава мисля, че съвсем скоро гражданите ще могат да осъзнаят, когато има споразумение между парламента и комисията относно общото европейско право за продажбите, че стоките, до които не могат да стигнат, например, в интернет среда и онлайн продажби, тогава те всъщност ще имат възможност да се позоват на правото си и да си закупят една подобна стока. Мисля, че е правилно да отправим именно едно такова послание. Правилно е да се каже, че наистина ние в момента се намираме в състояние на преработване и реформиране на актовете, но ние разполагаме с много добри законодателни инструменти. И въпреки, че държавите членки имат отговорност на своята територия, да запознаят гражданите с тези инструменти, както и с националното законодателство. Струва ми се, че когато разговарям с представители на потребителите, като че ли недостатъчно ефективно се изпълнява тази задача, въпреки многото усилие и една голяма кампания, която може да се обясни е, какви права имат потребителите, би била важна и полезна. Това е важно също така и за Европейския парламент. И струва ми се, че това е един добър аргумент за самите е, избори. Ето, може да се покаже, да се изкаже следното е, положение. Вижте какво парламентът може да допринесе е, по отношение спазване и опознаване на правата на гражданите и потребителите в хода на своята предизборна кампания. Да, прави сте, като казвате, че има неща, които не са известни. Дори и самите юристи не винаги съзнават съществуването на тези права и именно за това в своето изказване споменах обучение. Обучение не само за юристите, а за адвокатите и за съдиите. Всички е необходимо да бъдат запознати с тези инструменти, защото много от експертите познават само националната уредба, а не познават уредбите на останалите държави членки. Необходимо е именно да се обърне внимание на електронното правосъдие, по този начин, наистина, специалистите могат да се запознаят с разликите между националните уредби в държавите членки и да ги съответно информират своите клиенти, гражданите относно тези особености. Необходимо е някой поне да знае за съществуването на тези разлики в нормативните уредби. Необходимо да се изгради мрежа от подобно познание. И за, действително вярно е да се каже, че е хубаво да има а, сериозни съвети за информиране и защита на потребителите. Аз съм от Люксембург и нашият орган наистина е изключително важен там и може би всички го знаят и всички го познават. Надали това се случва обаче в останалите държави членки. Именно поради тази причина трябва по-добре да си свършим работата. Знаете за портала Нова Европа, New Europe. С господин Барние работим по този въпрос. Двама комисари, един, който се занимава с вътрешния пазар, другия, който се занимава с гражданите, работят по това досие и по този начин се създава един общ портал, така че гражданите да могат да задават своите въпроси. Някои, които са по-сложни, ще бъдат абсолютно изпращани там, където е необходимо, защото в крайна на сметка гражданите ще имат възможност да получат един единен отговор, независимо колко сложен е техния въпрос и на какъв език е зададен. Наистина, необходимо е да се започнат информационни оповестителни кампании в държавите членки, за да може да се информират гражданите, че ето един такъв портал съществува. Когато се обръждам към гражданите с въпроса знаете ли е, за този портал, оказва се, че много малко хора всъщност са запознати с него. А е, самия портал е изключително резултатно средство. Се надяваме, че в края на тази година, началото на следващата година, преди вие да започнете вашата предизборна кампания, ще можем да се похвалим с неговото съществуване и успешно функциониране. Така че тук не става въпрос е, за е, това кой какво ще постигне в е, тази област. Необходимо е парламента и комисията да работят съвместно защото това е в интерес на гражданите. Що се отнася до правните средства за колективна защита? С господин Алмуния, колегата ни Бош и аз съвместно ще излезем с инициатива относно развитието на консултациите достатъчно своевременно, така че това ще бъде готово преди края на изтичането на мандата ви. Много добре съм си отбелязала съществуващата резолюция на Европейския парламент относно средствата за колективна защита и много внимателно ще е, включим предложенията на Европейския парламент в нашето предложение и отново ще се обърнем към вас с нашето предложение. Председателя, времето ни изтича, но госпожа Янсен, разбира се, ще се изказва след малко. Знае, че и тя не разполага с много време, но Обръщам се към господин Рошфор, господин Шваб. Можете ли да зададете въпроса си в рамките на една минута, моля ви? Ще бъда много кратък. Благодаря, госпожо комисар, за много ясните предложения. Вие очертахте ясно, че защита на потребителите е в центъра на вашето внимание. Обърнете внимание на философията на въпроса няколко думи за транспонирането на директивата. Няма да говоря по същество. Само ще спомена, че в моята страна Франция транспонирането върви, прият е, проект за закон. Министърът казва, че това е, е закон, който ще овласти потребителите. Има два типа нови закони. Има закони, които защитават потребителите по-добре. Има обаче и економически закони, благодарение на които потребителите ще купуват стоки от интернет сайтовете, които не са в неговата територия. Да, има нови а, права, но да не казваме, че не бива да казваме, че приемаме тези закони, за да можете да купувате в сайтове в чужбина, в по една много проста причина в голяма страна, като моята, може би и в други. Сред са толкова а, големи, че те имат вебсайтове и в други страни. Но много малки и средни предприятия няма да могат да се развият. С други думи, искам да ви помоля да направите усилия за комуникация. Не просто да поставите акцент върху новите права, да поставите акцент върху економическите права, економическите възможности е, за потребителите, възможността, която ще им осигури нещо ново. Да, благодаря. Френското правителство не е единственото, което твърди, че в резултат на нашата работа ще има ползи. Господин Шваб. По директивата за защита на потребителите ще кажа съвсем накратко само, че е много важно да проследим как се прилага тази директива в държавите членки Видяхме, че е, по отношение на най-добрите практики е, нещата не вървят чак толкова добре при прилагането, така че, госпожо комисар, апелирам към вас, погрежете се е, в този случай нещата да вървят по-добре. И още нещо, един испански търговец, който търгува онлайн, ме заговори на тази тема. Те е, желаят той и негов партньор е, да продават пресни продукти, колкото е възможно по-бързо, е, отвъд границата в съседни държави, но се оказва, че не може. Е, и се оказва, че има разлика между лимоните и портокалите. Представете си, директивата въжи за портокалите, но не и за лимоните. В държавите членки е, има много различни виждания за е, степените на е, е, доверие към потребителските центрове. Ние в Германия ще изпитаме големи проблеми, ако тези центрове за защита на потребителите наистина пострадат. И така, благодаря ви. Благодаря. Последни думи на комисаря. Последният въпрос на господин Шваб. Трябва да проверя. Удивена съм. Но нека да проверя, защото това, което ме убедил личния ми опит, е, че а, когато тези организации работят добре, те са... Те вършат добра работа, защото осъществяват част от дейността на съдилищата. Те са посредник между, потреб... между купувача и продавача. Разбира се, изпълнението на директивата и на всички директиви всъщност е особено важно. Мога да ви кажа, че в повечето случаи в държавите членки се говори за ние, ние, ние. Понякога в медиите чета, че е прият нов закон – и си казвам, някъде съм чела за това. И след това се оказва, че става дума за изпълнение на директива. Но той никъде не се прилага. Такъв е живота. Опитваме се да информираме колкото можем повече. Ето защо ще една обща информационна кампания би имала голямо значение. Това, което казахте за МСП, за това, че ще могат да продават в чужбина, този въпрос ще може да бъде решен, ако парламента и съвета се съгласят с това, което ние предлагаме в закона за продажбите. Малките и средни предприятия ще могат да продават в чужбина без да се налага да се приспособяват към законите на други страни, което струва скъпо. Разбира се, нещата стоят по различен начин в малките и големите държави. В големите страни има големи пазари и продавачите искат да се приспособят към законите на голямата страна. Това, разбира се, не може да стане в малките страни. С други думи, законите се прилагат по различен начин. Е, правата на потребителите са също различни някои потребители не могат да купуват, просто защото продавачите не, не искат да им продават. Аз бих искала да има условия за равнопоставеност на всички. И аз смятам, че интернет ще се развива много повече. Днес само 6% от гражданите купуват а, по интернет в чужбина. Това е нелогично но, то, но следва да търсим причините в това, което разгледахме. Да се надяваме, че когато днешните младежи, които са толкова на ти си интернета, станат големи хора, съществуващите пречки няма да съществуват. Напълно съм съгласна, че изпълнението на законите са особ... е особено важно. но то е свързано и с много ресурси, както финансови, така и човешки. Когато бях комисар, анализирах а, някои директиви и видях, че повечето държави членки не ги бяха изпълнени както трябва. Трябва да започне почнат дискусии, които могат да продължат години. И много време трябва да мине преди да заведем дело срещу държава членка. Когато заведете дело, няма да и станете симпатична. Аз съм предложила някои законодателни елементи, които са в основата на Европейския съюз. По въпроса на господин Шваб, вие ще получите а, отговор. И то скоро. Председателя, благодаря, както винаги, за много яснота ви, за това, че разбирате толкова ясно проблемите и за това, че толкова ентусиазирано ги представяте. Е, може би държавите членки няма да ви заобичат, е, но пък на нас сте ни симпатична. Много се радваме, че бяхте тук, както винаги, и се надяваме скоро да ви видим пак. Good. Um, Right, let's move on. I'm sorry, this rather large room didn't allow me to escort Mrs. Redding off the, off the platform, but I'm sure that she's uh, very happy to have been here. With that... Госпожа Йенсен няма много време и затова започваме дискусията по, по бюджета 2014 година, общия бюджет. Докладчик за парламента е госпожа Йенсен. Тя ще представи а, общата информация. Ще помоля и господин Шваб да се изкаже, но нека да видим кой е бил назначен а, за докладчик в Сянка и да видим кой желая да се изкаже, но междувременно ще дам думата на госпожа Йенсен да ни представи общия контекст. Да, ще се опитам да представя контекста за бюджета за 2014 година. Интересното е, че нямаме все още многодишна финансова рамка. Нямаме законодателна основ... законодателната основа за бюджета за до година което прави нещата много интересни. На 13 марта ще гласуваме резолюция и това ще бъде първия отговор на постигнатото споразумение между държавите членки за многодишната финансова рамка. Резолюцията ще представи рамките за преговори с ирландското председателство. С ирландското председателство. И освен на преговорите по цифрите и за годишният бюджет трябва да разработим правното основание. С други думи, много решения трябва да бъдат взети Ирландското председателство каза, че не може да започне преговори с нас преди 22 април, така че едва юни-юли ще се постигне споразумение по многодишната финансова рамка. Как стоят нещата с годишния бюджет? Комисията ще представи предложение в средата на май. И основата ще бъде тяхното предложение за многодишна финансова рамка. Познавате го. Разбира се, вие сте се занимали с унези въпроси, които представляват интерес за вас. Европейската комисия казва, че отбелязала среща на върха на държавите членки. Може би това ще намери отражение в тяхното предложение за годишния бюджет за 2014 година. Причината, поради която съм тук днес, е факта, че на 19 март ще има неофициална тристранна среща между парламента, комисията и съвета. Тя ще разгледа провеждането на преговорите по многодишната финансова рамка. Има, има много въпроси за обсъждане. През последните години, след влизането в сила на Лисабонския договор, съвета започва преговорите в последния възможен ден, а именно 21 в полунощ. Така че често всичко става в последния момент и ние искаме това да се променим, да се променим и искаме да водим подробна дискусия. За да стане това, за мен като докладчик е важно да мога да водя диалог с специализираните комисии, за да съм наясно с техните приоритети. В комисията по бюджет бяха гласувани насоки. Те също ще бъдат представени в пленарната зала. В тези насоки за бюджета парламента призовава за е, намиране на решение на Въпрос за плащанията. Изразяваме своята загриженост по някои области на многодишната финансова рамка. Тезата ни е, че акцента трябва да бъде върху растежа и по-конкретно младежката безработица. Можем да обсъждаме, разбира се, много по-конкретно и други въпроси, които бъдат повдигнати. Съветът в основни линии казва, економическата ситуация е трудна, не трябва да харчим много пари, но от друга страна имаме нужда от растеж, така нататък. Много бих искала да чуя ваши, вашите идеи и реакции. Знам, че акцентът на вашата комисия е върху програмата за малки и средни предприятия за мрежите ТЕН, по-конкретно телекомуникациите и политиката в област за защита на потребителите. Искам да спомена и пилотните проекти и подготвителните действия. Виждаме, че са предприяти действия в областта на политиката за защита на потребителите и ние държим да чуем вашата, вашите идеи по въпроса преди да започнем преговорите. Бихме искали да чуем вашето мнение за положителните дейности преди началото на май. Аз знам, че вие не разполагате с голям бюджет, но понякога най-добрите резултати от бюджетна гледна точка се постигат от онези бюджетни пера, в които сумите не са много големи. При всички случаи очаквам да чуя вашите коментари. А, вие използвахте думата за нашата комисия ефтини. Да, не искаме кой знае колко ресурси, но пък очакваме високи резултати. Господин Шваб се е предложи от името на НП за докладчик по бюджета, ако не греша, затова му давам думата. И ако някой друг от политическите групи има желание да бъде а, посочен, може да дигне ръка. Благодаря. Първо ще трябва да а, от... започна с две бележки. А, а, така, на изгодна цена очевидно не е, е чак толкова е, подходящ превод в този случай, защото е, явно става дума за ефтин е, е, или за нещо друго. Е, освен това, аз не съм се само номинирал за докладчик, а по организационни причини просто нашата политическа група още не е определила докладчика, за това извинете ме, че ще трябва да ви занимавам с нашите становища, именно аз, но за момента нямаме официален представител. най-общо ще кажа, че предложението, което госпожа Янсен е подготвила, е твърде общо. Знаем, че преговорите за МФР още не са започнали, така че всичко е предварително и всичко е неокончателно. Ние приветстваме европейския семестър и възможностите на европейския бюджет да повлияе положително на европейския семестър, най-вече параграф 22, където става дума за функциите на катализатор, на локално, на регионално, на национално равнище и така нататък. Именно там европейския семестър е особено важен. И още нещо. Госпожа Янсен вече говори за някои приоритети. За нас, за моята политическа група, приоритет е най-вече един преглед и проверка на разпределянето на ресурсите и на знанията между надзорните органи по отношение на пазара, пазарните регулатори в държавите членки. Освен това бихме желали да знаем как Солвит се свързва с останалите инструменти на единния пазар, как точно ще се финансират всички инструменти и освен това е, европейските потребителски центрове, как ще ги запазим, поне на това равнище, на което съществуват към момента. И така, надзора върху пазара, управлението на единния пазар, не намерих друго по-подходящо немско название, затова използвам английското и финансирането на платформата за онлайн решаване на споровете. Това според мен са приоритетите и моля и останалите колеги от политическите групи да се присъединят към този списък. Много полезно, да, наистина. Благодаря ви. Някой друг желая ли думата? Е, общо зато това са много важни споразумения и е, изключително важно е наистина да има и добавена полза от всичко това на общостно ниво, особено информацията, за която говорихме, когато госпожа Редин беше тук, относно е, инструментите, които се създават в Европейския съюз, включително и електронния портал. Е, за който стана дума преди малко. Но изключително важно е, когато подготвяме законодателни актове, нормативна уредба в областта на защитата на потребителите, наистина да и информираме относно ползата от всичко това. Госпожа Янсен, желаете ли думата показаната от господин Шваб относно графика или каквото друго желаете? Благодаря. Вярно е, че всичко, което е на масата на преговорите сега е от общ характер – ще се върнем към по-конкретните въпроси тогава, когато вече разполагаме с многогодишната финансова рамка, надяваме се, че ще имаме и съответно предложението от комисията, за да можем да разгледаме конкретните промени, които се очаква да извършим. Наистина е, много е, с голям интерес очаквам и бъдещата работата с вашата комисия. Благодаря председател председателя. Бихме могли да се одобри е, бюджета следващата седмица. Не знае какво ще се случи, но ще видим. Благодаря. Изключително много ви благодаря, че дойдохте да разговаряте с нас. Зная, че вие участвате в заседания и на други комисии. Изключително много се радваме, че можем да работим съвместно. Както каза и господин Шваб, да ще видим как ще подходим от тук нататък. Благодаря за началото на целия този процес. Благодаря ви. И така. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Както знаете, имаме много разнообразна програма днес. А това е едно становище, по което работим Относно промишлеността, научно-изследователската дейност е, е, работим съвместно с комисията ИТРЕ, е, промишленост и научно-изследователска дейност. Това е един въпрос, по който се работи от месец ноември насам. Много важно е това съобщение относно вътрешно европейския енергиен пазар. Тези от вас, които следват работата на комисията, знаят, че вече редица години ние е, проявяваме сериозен интерес относно правата на потребителите на енергийния пазар, знаете за хартата за потребителите и всички останали други действия, които предприемане. Освен това, има много широк интерес относно начина по който функционира енергийния пазар и какви са пазарните му принципи. Така че много добре, че ние ще подготвим наш доклад по тази тема. Професор Корера Ди Кампус е, е докладчика. Сега ще му дам думата. Господин Шваб и господин Мандерс също с докладчици. Господин Кройфер говори от името на господин Мандерс. Има ли и други, които биха желали да участват в дискусията? Аз също от е, моята група ще взема думата. Надявам се, че имаме и представител на комисията, генерална дирекция енергетика. Не виждам никого. Добре де, ако дойде представител, ще му дадем думата. И така, господин Корейра де Кампус има думата. Добре, господин президент. Благодаря, господин председателю. Искам да подчертая значимостта на този текст – Има редица бариери, които ни възпрепятстват е, а, относно развитието успешно на този вътрешен пазар. А, е, разбира се, има и физически пречки, а именно факта, че държавите членки не успяват да осъществят връзката помежду си. А, е, това така поне стоят нещата по-настоящем. по настоящем и често съществуват възможности и за внасяне на промени в съответната уредба, но в крайна сметка националните оператори могат да направят нещо в тази насока. Особено имам предвид също така и разпределението, когато става въпрос за разлика в цените на а, връзки, които се осъществяват между държавите членки. Необходимо е да направим нужните стъпки напред. Необходимо е да установим този вътрешно европейски енергиен пазар и а, с интерес очаквам вашите идеи. Първо, трябва да се транспорнира много по-бързо третия пакет по, в енергийния сектор по отношение на разпределението, разбира се, генерирането и а, достъпа. Необходимо е, е максимален брой оператори да се включат, да елиминираме факторите, които пречат, които изкривяват пазара или ни пречат да имаме конкурентно способен открит пазар, да, който да ни позволява да поддържаме разумни нива на цените и разбира се да се подкрепя развитието на възобновяемите е, енергийни източници и да се намалява използването на изкопаемите и необходимо да се въведат такива правила на целия пазар, които няма да изкривяват пазара. Необходимо е да разполагаме с мерки, които ще дадат възможност за сливане на пазарите, да има трансгранично, презгранично търгуване на енергетика и на енергия. Необходимо е също така да се разработи аспекта, свързан с разпределителните структури в държавите членки. Е, необходимо е да минат съответните е, актове разглеждане и да бъдат гласуване в Европейския парламент. Необходимо е да се постави край на изолацията на някои региони в енергиен е, сектор притеснявам се, че на практика наполовина са съкратени средствата, например в областта на енергетиката, в инструмента Механизъм за свързване на Европа. И това е само един пример. Това ще ни попречи за изграждане реално на функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар, който да има своя устойчивост. Цените на енергията растат, както виждаме, и а, всичко това е трябва да бъде разрешено в интерес на потребителите, а също така и в интерес на дружествата. Потребителите трябва свободно да могат да избират е, е, доставчиците на услугите, да знаят как точно правят своя избор и да знаят, че разполагат с избор. Освен това, притеснява ми и цената на електрическата енергия. Наистина, е, на когато разгледаме пазара на едро и пазара на дребно, можем да кажем, че цената на пазара на едро е по-ниска, отколкото е, цената на пазара на дребно. Т.е. потребителите плащат по-голяма цена за енергията, електроенергията и това е неприемливо. Необходимо е да се въведат необходимите мерки за постепенно извеждане на тези разлики. Потребителите трябва да съзнават какви възможности разполага, трябва да познават своя пазар, новия пазар. Необходимо е да има интелигентни преносни мрежи, и освен това, самите потребители би трябвало да, използват, да използват възможността си да участват като микропроизводители на енергетика, когато имат подобна възможност. Това е една инициатива, която трябва да се насърчи. Защитата на потребителите трябва да се гарантира по отношение на доставчиците. Също така смяната на оператора е нещо много важно. Голям брой потребители биха могли да обединят усилията си и колективно да а, окажат въздействие при сключването на сделката. Например, в Португалия, моята родна страна, преди няколко дни, група от 250 хиляди потребители събраха а, усилията си и участваха в търг с пет оператори, за да могат да постигнат по-конкурентно е, по-конкурентни цени. И наистина е, с голям интерес ще работя по това досие. Надявам се, че колегите ще ми помогнат, за да подготвя становището в интерес на комисията председателя. Благодаря, че засегнахте тези основни въпроси. Предполагам, че колегите ще бъдат готови да откликнат. И така, господин Шваб, виждам, че иска е, думата. Господин Кройцман и други колеги е, са заявили желание за думата. Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Този път наистина съм е, абсолютно законен представител на моята политическа група в качеството ми на докладчик в Сенка. Това, което и колегите ми вече са споделили с мен, ще повторя отново. Е, смятаме, че докладчика ще успее да се да прокара това досие по един много безпроблемен начин, тъй като е наистина е, безспорен капацитет в тази област. Как точно единният пазар трябва да се развива? Естествено, че е, съобщението на комисията ще бъде обсъдено и от участниците на пазара Огромни са проблемите в мрежите в държавите членки на национално равнище. Струва ми се, че именно енергийния пазар показа колко важно е правилното законодателно уреждане на въпросите. Много важно е естествено след това и изпълнението, прилагането на съответните актове. Само така ще можем да гарантираме по-добро функциониране на вътрешния пазар за 2,3 милиарда евро, говори комисарят, в случаите, в които не се прилагат правилно, да кажем, правилата за защита на личните данни. Това е сумата на загубите при е, нарушаване на законодателството. Много важно е, естествено, и е, да чуем енергийния сектор, да чуем е, представителите на този бранш, защото техните интереси са много важни и са огромни също като парично измерение. Но същевременно енергоснабдяването е, е част от е, оцеляването на жителите и една много важна стока. По отношение на вторичното законодателство, нещата не са чак толкова сложни в областта на енергетиката, по отношение на енергийния пазар, както в други сфери, защото директивата за концесиите дава възможност за решаване на въпроса с регламентираните, отчасти регламентираните тарифи Тоест, става дума за едни повече или по-малко хармонизирани цени и тарифи и това е, е изключително право, което се оказва, че е в е, пълно съответствие с разпоредбите на договора за функциониране на Европейския съюз и ние ще го използваме именно по отношение на енергоснабдяването. Приветствам и всичко това, което е свързано с сравняването на цените или отчитането на разходите. Това именно са темите, които вълнуват най-вече хората в трансграничните райони. И само изхождайки от най-добрите практики в Европа, едва ли ще можем да решим въпросите. Затова комисията би трябвало е, да се постарае за популяризиране на подбраните от нея, а надявам се и одобрени от нас конкретни предложения. Благодаря. Благодаря. Изключително ценни е, мисли споделихте. Надявам се, че и други колеги ще подкрепят. Е, преди дам думата господин Кройцман. Виждам, че има представител на комисията, господин Биера и ще го помоля да вземе думата малко по-късно, когато изслушаме останалите докладчици в сянка. Сега господин Кройцман. Господин Кройцман трябва да включи микрофона, за да го чуват. Благодаря, господин председател. Единия пазар има голяма и важна задача – ако ние желаем да създадем един интегриран енергиен пазар, то, то това е не само просто за да участваме наравно с всички останали големи играчи на световния пазар, но и за да а, оправдаем очакванията на потребителите. Естествено, потребителите в никакъв случай не бива да страдат, но, както казва докладчика, не би трябвало да пострада и економиката. А най-вече производителите и е, енергоразпределителите отговарят всъщност за е, комфорта както на компаниите, така и на гражданите, на потребителите. Е, разполагаме с добри концепции за възобновяеми енергии в Германия, за ядрена енергия в Франция, но времено все още липсват ресурси и ни липсват е, твърде много енергийни е, източници тук в Европа, затова не би трябвало е, да спираме с действията си. Ще говоря сега от името на нашия докладчик в Сянка и може би ще премина на английски. Той ме помоли да го заместя. Искам да благодаря на комисията за съобщението. То говори за това, че има още много работа, за да осигурим конкурентен пазар. Освен изпълнението, искаме да привлечем внимание върху вътрешната свързаност на енергийния пазар. Само добрите връзки могат да изградят конкуренция. Ето защо предлагам приветстваме недискриминационния достъп до инфраструктурата, също така интеграцията и по-доброто използване на мрежата. Ние би трябвало да помислим по новаторски подходи. Освен това трябва да сложим край на, изо... на изолираността на някои държави членки от мрежата. Искаме да подчертаем, че трябва да се борим за доизграждане на вътрешния пазар до 2014 година. Uh, thank you, Mr. Kreutzmann and Mr. Uh, Mrs. Rula? Госпожа Рюля има думата. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря на докладчика. Колегата Корея Декампус е поставил съвсем правилни акценти. Приветствам и идеята за децентрализираното енергоснабдяване, което се свързва с собствено енергоснабдяване. В някои държави членки има такива възможности, но не само в рамките на промишлеността, в економиката, но и при на по-малките търговци или предприятия и частници, частни лица – Съгласна съм и с акцентите, които постави господин Кройцман. Смятам, че заедно с докладчика ще се споразумеем за един добър документ. Няколко коментара от мен. Конференцията в Берлин миналата седмица беше много интересна. Там се... темата беше енергетика. Е, германската енергийна политика е, е в преходен етап и министърът е, остана сред нас час и половина. Сега няколко думи за нашата работа, насочна към потребителите. Един от най-сериозните проблеми, пред които сме изправени в момента и той е залегнал в доклада на комисията, е липсата на ликвидност в енергийните пазари. Проблемът е, че много пазари не са либерализирани и много производители затварят достъпа до потребителите. По този начин се дават пречка пред разпределителите и следователно потребителите нямат достъп до голямо количество енергия. Има потребители, които биха искали да имат достъп до възобновяема енергия. И тук има много въпроси, които трябва да обсъдим. Радвам се, че в доклада на комисията е приоритет – завеждането на процедури за нарушени срещу страни, които не са приели третия енергиен пакет. Втория въпрос, повдигнат от госпожа Рюля и другите, е свързан с създаването на добри пазарни стимули за развиване на съхранението на енергия и за преносните системи. Ако искаме да преминем към производство на възобновяема енергетика, трябва да има и възможности за съхранение. Тези въпроси вървят ръка за ръка. Трябва да намерим начин на стимулите действително да стимулират също така да обърнем внимание на междустемните връзки между енергийните пазари. По-конкретно, защото производството на възобновяемата енергия и различните източници, е, вятър, е, вец, е, фотоволтаични, не, са, не, не се намират непременно там, където се потребява енергията. Е, тези въпроси трябва да се решат, ако искаме да има инвестиции в е, ВИ. И третият въпрос, който е свързан с предишните, е функци... недоброто функциониране на пазара. Той не дава ясни пазарни сигнали за инвеститорите. Много държави членки, в това число и моята, е, мислят как да интервенират по-добре, за да определят е, максимални цени, за да насърчат инвестиции в ВЕИ и в е, АЕЦ. Е, това противоречи на идеята за пазарно развитие. И накрая не бива да забравяме въпросите свързани с сътрудничество в областта на схемата за търговия с емисии нямаме е, еднакво изпълнение в различните държави членки и следователно няма условия за равнопоставеност между инвеститорите. Проблемът е, че имаме добри стратегии, но те не се прилагат добре на практика и това създава несигурност. Държавите членки и комисията трябва да обединят усилията си и да вземат добри решения. От наша гледна точка това означава да направим така, че потребителите да станат активни участници на пазара. Е, само, че за тази цел трябва да, трябва да има възможности за избор. Следователно, реформите в областта на снабдяването са много важен аспект, на който трябва да обърнем внимание. И затова благодаря на господин е, Кампус. Господин Бера, искате ли да кажете няколко думи? Или пък друг представител на комисията, Генерална дирекция енергетика? Да, тук дойдоха и други колеги. Искаме да ви благодарим за интереса към съобщението. Надяваме се, че ще работим добре заедно. Общата ни цел е до изграждане на вътрешния пазар на енергетика. Благодаря ви. Да, и ние разчитаме на добро взаимодействие с вас. Господин Кампус, искате ли да потвърдите графика? не чух а, някакви сериозни възражения. И вълненията през последните години, особено наскоро за а, трансевропейските мрежи, всъщност се оказа много полезно не са, най-вече заради окончателния резултат, който се надявам да бъде гласуван скоро, но също така и защото породи нови идеи. Ускори се завеждането на процедури с нарушение срещу тези страни, които не са транспонирали енергийния пакет. Така че този резултат е много положителен. Сега ние трябва да поемем една много тежка отговорност в нашата комисия. Е, разбира се, ние не сме водеща комисия, но независимо от това можем да изиграем много важна роля. Това е част от акта за единния пазар ние трябва да излезем с много убедително становище. И както каза Андрея Шваб, целият въпрос за пазара е много важен. Трансграничното ценообразуване, независимо от физическата близост, все още не създава осезаеми ползи за потребителите все още има една нагласа, която можем да наречем енергийни острови. Има страни, в които има разделяне на производството от преноса, но в, независимо от това, разпределителите работят за, в крайна сметка в интерес на производителите. Има и други пречки, свързани с определяне на максимални цени и така нататък. Крайният резултат е твърде високи цени. До 2030 година цените ще продължат да се покачват поради необходимостта от модернизация. Мрежите са устарели. Трябва да се решават нови въпроси. Въпроса за ядрената енергетика, например – възобновяемите енергийни източници, те ще бъдат все повече застъпени и ще се застъпват с много по-бързи темпове през следващите 15 години в сравнение с последните 30. Освен това, е интегрирането на новите правила. Така че сметките за потребителите ще се повишават. Колкото е по-динамичен пазара, толкова по-малко ще се повишават цените и толкова повече, толкова по-големи ще бъдат ползите за потребителите. Интелигентните мрежи са предизвикателство. А, малко е оптимистично да кажем, че това ще стане до 2014 година. Много ще се радвам, ако стане, но не вярвам. Енергийните трансевропейски мрежи Резолюцията трябваше да бъде приета през януари, сега е март. Не сме сигурни, че ще стане следващата седмица. Така че възникват едни неочаквани и скрити пречки. И вие, господин председател, споменахте конференцията в Берлин – Там са били отчетени всички проблеми, които споменахте. Стимулите за модернизация на мрежите, за свързване на Европа, съхранението на енергията, предвиденото финансиране беше съкратено 9 на 5 милиарда, което изисква най-рационално харчане на средствата. Също така е необходимо пазарът да се трансформира чрез стандартизация, чрез създаване на механизми за свързването на мрежи вътре в страните и между страните. Въпросът за енергетиката и за вътрешния енергиен пазар ще бъде много сериозен казус и предизвикателство за всички нас. Защото ако сбъркаме, хората ще бъдат много скептични относно ползата от вътрешния пазар. Ако успеем обаче, можем да вдъхнем повече оптимизъм на Европа, така че енергийния пазар има символична стойност. Има и един чисто практически аспект. Имаме възможности да развием и оформим пазара. Що се отнася до графика? Предлагаме крайния срок за проекто становищата, които да бъдат изпратени на преводната служба 19 е март. Надяваме се да анализираме предложението на 11 април. Крайният срок за внасяне на изменения 25 е април. Имаме въз... възможност да спазим тези изменения. Надявам се, че наистина до 29 ще можем да приемем именно този, това досие, за да можем да спазим сроковете. Надявам се, че до този период ще можем да се подготвим. Да, прав сте да ни напомняте, че това е изключително важен аспект от а, паз, акта за единния пазар, така че не бива да забравяме тези важни аспекти. И така, с това приключваме. А, дневния ред на комисията, официалният дневен ред, но имаме и още една точка, в която винаги ще включваме от сега нататък в нашите заседания, именно актуална информация относно тристранните преговори. Може би си спомняте, че на предишното заседание Докладчиците и техните екипи получиха мандати за откриване на преговори по редица досията, но освен това имаме и други, по които вече имаме е, мандат за преговори, така че е необходимо да ви запознаваме с напредъка. За съжаление обаче никой не беше тук е, да... Никой не е тук от докладчиците, за да може да приеме вашите въпроси. Във всеки случай аз ще предоставя вашите въпроси на госпожа Ройтова със сигурност и госпожа Люкрип. Това са много важни инициативи. Надявам се, че по този начин всички ще бъдат информирани относно хода на е, тристранните срещи. Както знаете, тези срещи е, се провеждат. Е, между съвета и парламента при затворени врати не се излъчват заседанията, но е необходимо, разбира се, да ви запознаем с развитието новия пакет, свързан с хармонизиране на законодателството. Това е изключително важен пакет, свързани с различни технически директиви, обединяването им относно наблюдание на пазара и други аспекти, свързани с изпълнението на актовете, както и относно резултатността на направените предложения. Госпожа Ройтова е докладчик. Тя работи по 9 отделни директиви, различни техни аспекти, които са много специализирани в някои дялове. На 5 декември се проведе триалог има много подробности, свързани с преговорите и, и тенденцията в съвета е да се внесат много а, подробни промени в редакцията на текста, което не непременно ще доведе до промяна в политическото звучание на директивата, но ние трябва да направим съответно проверка на тези ам, промени или по-точно предложения за промени. Така че. Бяха проведени редица технически заседания. Ние общо зато имаме съгласие относно начина по който ще работим държавите членки в съвета, как ще се работи, както и ние ще работим. Това се направи в рамките на Кипърското председателство. Сега в хода на Ирландското председателство искам да ви кажа, че също така настъпват някои промени във връзка с променещото се председателство. Например, направят се сега промени относно въздушните възглавници, устройствата за опъване на коланите, и преди 4 юли е необходимо да се транспонира директивата за пиротехническите изделия. Така че ние също трябва да имаме своя график. Докладчика работи в тясно сътрудничество с съвета, именно и по този график. Ще има още един триалог тази седмица на 6 март. На 19 също ще има триалог по отношение на пиротехническите изделия. И ако стигнем до споразумение, окончателното позиция ще бъде представена пред комисия, след разбира се проверката, която се направи на 11 април се предвижда това, след което ще има и гласуване в пленарна зала. Така стоят е, нещата по настоящем. Имате ли въпроси до тук? Okay. Um, the next... По-нататък моя доклад, директивата, по която аз отговарям, а именно директивата относно ни съдове за отдих, индивидуално ползване. Знаете, че миналото лято имаше гласуване в нашата комисия, но ние решихме да не внасяме е, директивата за гласуване в пленарна зала поради дискусиите, които се водят в момента в комисията и не се провеждат много редовно тези заседания но пък се отбеляза значителен напредък по директивата. Много интересни разисквания бяха проведени с архитекти и специалисти относно категориите и промяната на дизайнерските категории на съдовете, съответно дефинициите свързани с различен тип употреба на съдовете – при различни морски условия. А сега, тъй като работим и с е, екипа, който работи по оценката на въздействието, както и екипа, който работи по листиката, наистина можем да кажем, че ние с нашата работа успяхме да стимулираме изключително е, разгорещени дискусии в съвета и очакваме с интерес е, окончателния им резултат. Имаме споразумение относно всички промени, които искаме да внесем, включително и с по-дребните, с изключение на категориите. Очакват се две технически заседания на 6 и съответно 25 март по въпроса и се надяваме след това да имаме още един е, триалог в началото на месец май и се надявам, че до това време вече ще можем да стигнем до окончателно споразумение по всички тези аспекти. Някой желая ли думата по този въпрос? Добре. И сега от госпожа Люгрип. Връщам се също към господин Шваб. Знае, че и вие сте информиран за това. Вие със сигурност повече знаете по въпроса. Искате ли вие да докладвате? Аз просто председател съм всички заседания, затова следа всички аспекти от развитието на дискусията. Добре, тогава ще ви запозная с въпроса. Първият триалог по отношение на Митническия кодекс на ЕС преработка на досието. Ние работим изключително много по този въпрос, разбира се, с активното участие на докладчика госпожа Люкрип. Има мандат за преговори, Минала, миналия месец бе даден. Има известни затруднения по това досие, особено тъй като графикът а, е с доста съкратени срокове. Например, а, приложението трябва да бъде въведен в изпълнение през юни, което означава, че максимално рано трябва да се гласува в пленарна зала. Изключително сложно досие, много подробно и много конструктивно заседание бе проведено миналата седмица на триалога. Всички институции представиха своите позиции за първи път по досието и ние очертахме основните проблеми, по които трябва да се уточнят нещата. Както казах, изключително сложно е досието, а именно основните елементи от преработката на това предложение е свързано с това, че трябва да се усъвместят разпоредбите с Лисабонския договор относно е, изпълнителните правомощи, актовете за делегация и основния текст трябва да бъдат хармонизирани защото, както знаете, там не попада елемента свърза с делегирането на правомощията. Много неща е извършено до сега по този въпрос от съвета, но има много важни елементи, по които много детайлно трябва да се работи. Дискутирахме, например, идеята за една основна рамка, по която можем да стигнем до споразумение как да работим от тук нататък така че политическите ни интереси да бъдат правилно отразени в хода на този процес. По-настоящем това се прави. Необходимо е да имаме последователност в работата по преработването на директива и госпожа Люгриб каза, че нашите а, приоритети се отчитат, както и останалите, тези на останалите институции. Освен това, Използването на временното складиране е друг въпрос. По митническите въпроси това е важен аспект. Също така информационните технологии, свързани с изключение дерогации, изпробвания, работни програми, преходни разпоредби. Много интересни са нормите относно одобрените економически оператори, които всъщност ще имат възможност да се радват на по-благосклонно третиране в митническата обработка и в целия процес и разбира се, необходимо да се уточни взаимно признаване и съответните ползи от този процес. След това, по происход на стоките, пак в основния акт, в митнически аспект, имаме някои несъгласия по този въпрос – по-нататък въпросите свързани с задлъжнялостта, оценяването, давността на дълга и така нататък. Всичко това са аспекти, по които трябва да работим от тук нататък. И мисля, че в резюме позицията на госпожа Легрип е средното. Съветът и парламентът имат общи цели. Но по-настоящем просто имаме различна редакция на текста и различна структура на текста и трябва да работим по усъвместяването именно на тези позиции има различни елементи, които са включени в предложението, например, на съвета, но според е, мен може в крайна сметка да се стигне до добър резултат, така че в крайна сметка политическите намерения правилно да бъдат отразени в текста. Делегирани сме част от тази дейност на техническо ниво, разбира се. Е, надяваме се, че ще бъде точно формулирано предложението. И има, разбира се, е, разминавания, по които трябва отново да преговаряме преди да стигнем до триалога. По-настоящем се опитваме максимално бързо да постигнем единство по тези въпроси, така че в крайна сметка в ирландското председателство знаем, че разполагаме с малко а, ресурс. Много важно е да предвидим повече ресурс по това досие. Важно е също да имаме предвид и въпроса свързан с обществените поръчки, за да можем в крайна сметка да стигнем до е, споразумение по тези аспекти. Имате ли въпроси, господин Шваб? Uh, Госпожа Руле, вие също бяхте дам. The one remark to support your, uh, was Sie gesagt haben, само една забележка във ваша подкрепа и в подкрепа на това, което казахте. Да, естествено, трябва да се постараем да работим колкото е възможно по-добре, но за да работим добре означава и да спазваме съкратените срокове. Има един въпрос, който е свързан с Митническия съюз. Ще трябва да побързаме, да се опитаме да насрочим колкото е възможно повече заседания е, естествено ще съгласуваме нещата и с програмата за работа по другите досиета, но това е основната тревога. Има ли други е, забележки? Очевидно не. И така, благодаря ви за това, че е, участвахте в това заседание. Нека да ви съобща и следващите заседания. Те са в среда на 20 март. Две заседания сутринта от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30 и след това в четвъртък 21 март от 9 до 12.30 и 15 до 18.30. Ще ви помоля да присъствате, да присъстват всички членове в е, четвъртък е, след обед е, много маля и всички, които присъстват тук и сътрудниците от политическите групи и от членовете на комисията, да предадете това на вашите колеги. Започваме в среда сутринта и обикновено знае, че колкото и е, интенсивно да работим, остава работа и за четвъртък. След обед, четвъртък много хора бързат да се приберат а ще имаме е, важни разговори в четвъртък след обед. Не е възможно е, да е, променим графика на заседанията и да променим и дните, в които заседаваме, тъй като има ограничения относно е, максималното време за работа на преводачите. Така че моля, е, говорете с членовете от вашите политически групи и всички да бъдат тук. А утре от 3 е, до 6 е, часа е, ще се срещнем с координаторите и ще трябва да поговорим за това как ще планираме нашите стратегически задачи за следващите месеци. И така, благодаря ви за това, че бяхте тук. Благодаря много и на всички активни участници в заседанието, на сътрудниците, на преводачите.